точка от дневния ред е свързана с доклада за напредъка за 2013 година за напредъка на Турция. Ще се обърна първо място на представителя на съвета, господин Коколос. Имате думата. Уважаеми колеги, Премича на Европейския парламент. От името на съвета бих искал да благодаря на парламент и в частност на госпожа Ойман Ротман за нейния доклад. В него се изразяват редица притеснения, които са напълно основателни. Той също така е много своевременен в отношенията между Европейския съюз и Турция. Съвет подчертава колко важни са отношенията на Европейския съюз с тази страна. Турция е държава кандидат за членство в Европейския съюз, както и много важен партньор с много динамична економика. Ето защо преговорите за членство съгласно обичайните условия дават възможност да засилим сътрудничеството си с тази страна. Ето защо приветстваме регионалната политика и главата последна на регионалната политика, която беше отворена миналата година. Европейския съюз трябва да продължава да играе ролята на катализатор за реформите в Турция по отношение на съдебната система и защитането на правата на човека. Съвета от своя страна продължава да помага на Турция за осъществяването на тези реформи и за да гарантира че са налични условията за намиране на добро равновесие, което да гарантира върховенство на закона, правосъдие, равенство и в частност равенство по отношение на младсинствата. Прилагането на тези реформи съгласно европейските критерии е от ключово значение. Ето защо съветам с радост отбелязвам развитието на гражданското общество в Турция. Това е факт, който трябва да бъде приветстван. Също така приветстваме и други много важни постижения в страната, сред които са създаването и функционирането на органи, като например омбудсмана, националният, отговор, националният орган за правата на, човете, на човека, както и законодателството, прието в областта на правата на жените и равенството между половете. При все това, трябва да се положат повече усилия, в частност по отношение на зачитането на основните права и свободи в Турция както от законодателна гледна точка, така и от точка на правоприлагането. И тук би искала да се спра на свободата на словото, свободата на събиранията, религиозната свобода и свободата да се разполага с личните активи. Непропорционалното прибягване до, до сила от страна на а, властите срещу протестиращите трябва да бъде разследвана. Не бива също така да се ограничава свободата на медиите, а има множество разследвания срещу журналисти, писатели, представители на академичните среди и защитници на правата на човека. Също така има често и непропорционално забраняване на веб страници. Също така се прилагат, се приемат и нови законодателства за закони за борба срещу тероризма, които са причина за много сериозни тревоги. Бих искал също така да подчертая, че друг, че друг повод за тревога за Европейския съюз беше повдигнат на срещата между министр Ердоган и председателите Ван Ромпой и Бароско се състоя на 20 януари. Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия споменаха наскорошните събития в Турция и много ясно заявиха притесненията на Европейския съюз свързани с зачитането на принципа на разделяне на властите, безпристрастността на съдебната власт, както и за това колко важно е да има добре функционираща съдебна система и полицейски служби. Също така те припомниха, че Турция като държава кандидат за членство в Европейския съюз е поел ангажимент да спазва определени условия и не бива да се отказва от тези ангажимент. А за целта съдебната система трябва да може да действа в пълна независимост и при пълна прозрачност. Също така ние очакваме Турция да положи усилия, за да гарантира, че напълно изпълнява всички критерии от Копенхаген. спазването на тези критерии е не само задължително предусловие за в рамките на преговорите за членство на Европейския съюз, но също така ще бъде в интерес на самата страна, защото ще отговори на очакванията на гражданите. А сега бих искал да спомена няколко думи за случващото се в Турция в други области. На първо, на първо място ние приветстваме предварителното приемане на споразумението за реадмисия и очакваме пълното приемане на този документ. Напредък по преговорите за облегчаване на висовия режим ще зависи от напредък, който ще се постигне в Турция в тази област, както и от пълното прилагане и зачитане на предварителните условия, заложени в пътната марка, както беше договорено с съвета като си има предвид факта, че Турция е една от основните транзитни страни на миграционните потоки, потоци насочени към Европейския съюз, правилното прилагане на двустранното споразумение за реадмисия и всичките му а, релевен, релевантни разпоредби е задължително условие. И в това отношение закона за чужденците и международната закрила е голяма стъпка напред в процедурата за предоставяне на обежище. Уважаеми колеги, въз основа на пътната карта и на предишните ангажименти поети от, в споразумението с съвета, Турция трябва да се придържа към усилията, които полага за поддържане на добросъдски отношения с съседните си държави. Те са част от ангажиментите поети и в рамките на ООН. Ето защо ние очакваме от Турция да избягва всякакви заплахи или а, увеличаване на напрежението, което биха могли да навредят на по-съседските отношения. Трябва да се зачита да се зачита суверенността на държавите членки, включително и чрез зачитането на двустранните договори включително и по отношение на използването на природните им ресурси. И в случая трябва да вземем предвид и договора за международното морско право. Съветът държи да подчертае, че държавите членки имат суверенитет над териториалните си води и ние дълбоко съжаляваме, че Турция все още не е приела допълнителният протокол към споразумението за асоцииране. Друг положителен факт, който ние приветстваме, е подновяването на преговорите за мирно разрешаване на конфликта в Кипър под егидата на ООН и ОНЕ и съгласно резолюцията на съвета за сигурност и съгласно правилата и законодателството на Европейския съюз. Не очакваме от Турция напълно да се ангажира в рамките на тези преговори и очакваме да се ангажира с усилия за цялостно разрешение на конфликта. Благодаря ви. Господин Фюр, имате думата. Uh, Госпожо председател, уважаеми колеги, господин министр. Радвам се, че вие сте тук. Най-напред искам да благодаря на докладчицата Вен Рамен Ойтън за нейния доклад и за това, че докладът ти наистина дава голям принос към отношенията Европейския, Европейски съюз Турция. Тези отношения са основани на стратегически принципи. Има добър диалог по отношение на външната политика, нашите търговски отношения се развиват, сътрудничеството по миграцията, по енергийни въпроси това са все аспекти, които правят Турция една много специална страна за Европейския съюз. През последната година имаше положително развитие, но също така и причини за сериозна загриженост. От положителна гледна точка може да кажем, че отворихме, започнахме преговори по глава регионално развитие. Това е първата глава, отворена в разстояние на три години. Подписахме споразумение за реадмисия и започнахме диалог по визова либерализация. Също така започнахме оценка на Митническия съюз да преценим до каква степен Турция е, има силни и слаби страни, за да може да извлечем повече ползи от търговските ни отношения. Разбирам, че има доклад от Световната банка, който ще бъде представен на 20 март пред парламента. Европейския съюз и Турция продължават диалога в областта на външната политика. Турция също така играе огромна роля по отношение на преговорите за Кипър. За съжаление обаче, има и, както казах, има причини за огромна загриженост. Тези причини са свързани с реакцията на правителството, свързани с скандала за корупция, свързани с законодателство, което се прие, което засяга свободата на словото и независимостта на съдебната система. Аз изказах своята загреженост е, публично, но също така говорих с турските си партньори, говорих с министър на външните работи Кава Согло и с министър Чевушоло. Ние ще изработим доклад, доклад по отношение на това развитие. Нашите заключения ще бъдат публикувани през октомври. Застъпваме се за един задълбочен диалог с Турция, базиран на принципите на правовата държава и основните права. Но в допълнение трябва да кажа, трябва да, да променим начина по който си сътрудничим, за да осигурим задълбочаването на сътрудничеството и в други области, и то така, че то да върви в правилната посока. Трябва да работим по-добре заедно, преди да се създаде даденото законодателство. Комисията ще говори с турското правителство по тези въпроси, за да сме сигурни, че имаме общо разбиране на, на принципите за нашето сътрудничество. Това е единственият начин за Европейския съюз да остане партньор в реформите на Турция и да, подкрепе, да, и да ги подкрепи. Ние Искаме да поощрим развитието на свободата и демокрацията в страната. Междувременно искам да се обърна към съвета да формулира, с молба да формулира пътна карта или, ако искате да го наречем по друг начин, да има нови репери за отваряне на глава 23. Е, Турция сама иска отварянето на тази глава, така че нека да уважим нейното е, желание, нека започнем конструктивен диалог и да постигнем резултати по тези така важни въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Фюле, а сега от името на НП госпожа Омен Ройтен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви е, за всички положителни оценки, е, които чух, но аз е, не бях единствена работеща по този текст. Имаше още колеги, така че да продължим диалога с Турция, но този доклад трябва да бъде балансиран, да бъде и критичен. И се надявам, че сме постигнали този баланс. Госпожо председател, Важно е Европейският съюз да поддържа добри отношения с Турция. Защо? Защото това е стратегически партньор за нас. Стратегически партньор в доста неспокоен регион. Турция се ангажира с реформи, и тези реформи трябва да бъдат осъществени не за нас, а за турските граждани. Миналата година се осъществиха някои реформи, но аз си задавам въпроси, както и а, други, и ще започна с събитията в парка Гези. 15 годиш лице почина следствие на сълзотворен газ, така че изказвам съболезнования на близките. Това са тежки, сериозни факти. След 17 декември се случиха и други значими събития. И трябва да бъдем особено бдителни по това развитие, защото Турция пое ангажимент спрямо нас – и в правовата държава, която трябва да бъде там, тя се предвижда и безпристрастно правосъдие. Не трябва да има смесване на властите, а обратно разделение. Трябва да се защити свободата на изразяване. Това е изключително важно. Защото, що се отнася до защитата на тези важни свободи, ние винаги сме мислили, че по пътя на реформи ще се стигне до такова безпристрастно, справедливо правосъдие, но не така се случиха нещата. И е, трябва да продължи диалога и за бъдещо развитие, така както подчерта това и комисар Фюле. Това е изключително важно и за европейските граждани, и за турските граждани. Благодаря. Следващият оратор, господин Обиос. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в Сянка, искам да подчертая, че съм силно удовлетворен по начина по който протече дискусията. Доклада е балансиран според мен. Той прави предложения, посочва какви са нашите очаквания по отношение на бъдещето на Турция и на нашите отношения с Турция но не мога да кажа, че съм толкова силно удовлетворен от ситуацията в тази страна. Доклада обхваща период от една година и ние не можем да сметнем тази година като добра. В парка Гези бяха сериозно потиснати протестите. Днес научихме за смъртта на един младеж, който в продължение на 9 месеца агонизира. И трябва да мислим за него и да не допускаме подобни ситуации да се възобновят. След скандали бяха сменени няколко министъра. Все още има проблеми с журналистите. И в крайна сметка няма яснота по бъдещото развитие. И това, което ще се случи в близките месеци, резултатите от местните и президентските избори, това ще бъдат ключови елементи, а ние не можем да предвидим развитието им днес. И в такъв контекст да спазим принципа на предпазливост, да изявяваме, да подчертаваме нашите ангажименти, да насърчаваме добрите отношения, ясно да изразяваме а, е, това, което мислим. Това е най-доброто, което можем да направим. Благодаря. Е, много ще помоля всички оратори да спазват времето. От името на Алде, господин Ламсдор. Благодаря. Турция е много важен съсед. Това е голяма и горда страна. Много турци живеят при нас в Европейския съюз. Е, този дебат за присъединяването като либерали, е, честно да се кажа, много не ни занимава. Благодаря на докладчицата, че а, е, всичко, а, всичките дебати бяха политически. Благодаря за доброто сътрудничество. Обаче, а, какво, каква роля играе дебата по отношение на а, а, свободите. В Турция има, а, няма свобода на словото, има много затворени журналисти, повече отколкото в Иран или в други страни. Твитър е затворен, Ютуб беше затворен. Ако погледнем как се развива гражданското общество, ми то не се развива, непрекъснато има религиозни ам, ре, рели, религиозни ограничения хората трябва да ограничават личния си живот. Независимостта на съдебната система е проблем. Е, съдиите, е, на съдиите им се предписва как, какво решение да приемат за правилно или не. Е, съдебната система се обръща към, срещу корупцията и това естествено провокира ре, реакции. Това от наша страна пък провокира огромна загриженост. Ясно е, трябва да работим заедно с Турция. Казах, това е горда страна и важен партньор за нас. Трябва да работим в областта на енергетиката, в областта на външната политика. Страхотно е това, което прави Турция за сирийските беженци. Но процеса на присъединяване, който започнахме от 2005 година, той не се предвижда. Отношенията между Турция и Европейския съюз се, парадоксално се влушават трябва да отложим а, преговорите по присъединяването, докато Турция не започне да уважава свободите на гражданите си. Благодаря. А, има въпрос към вас от е, колегата Дърт. Благодаря. Господин Лансдорф, вие споменахте в е, думата свободи в вашата реч. Трябва ли Турция да получи свобода за, на движение? Каква е вашата оценка? за това колко турци емигрират от Турция в Северна Европа, особено Германия и Обединеното кралство. И за да ви помогна с отговора, мога да кажа, че този брой през 2020, че населението на Турция през 2025 година ще е 90 милиона. Благодаря, благодаря колега, но за съжаление, днес не съм си погледнал кристалната топка. Не мога да ви кажа колко турци през 2025 година ще искат да, да дойдат в Северна Европа, но това не е толкова важно. Какво може обаче да направим? Да, ние може да облегчим е, условията за пътуване на студенти, на бизнесмени, Просто отношенията, условията са ужасяващи. Те непрекъснато тези хора трябва да чакат пред нашите консулати за визи. Аз като казвам, че трябва да отложим преговорите, имам предвид преговорите с, ам, с правителството, а не казвам, че хората, не, турците не са добре дошли в нашите държави. Thank you. The events the Благодаря ви. Поредният корупционен скандал в Турция показа колко важно е да имаме правдоподобен процес за присъединяване към Европейския съюз. Защото държавите членки не отричаха възможността шах на Турция е принципно щяхме да имаме много повече влияние в рамките на преговорите. Ако бяхме започнали преговорите за въпросите за правосъдието и правата на човека, не с въпросите за вътрешния пазар, нямаше да се сблъскваме за същите проблеми и днес. И нямаше да прилагаме, нямаше да прибягваме до заплахи за спиране на процеса на преговори. Но вместо ясно да вземем позиция по отношение на правата на човека, ние започнахме да прехвърляме собственици права, собственици проблеми по отношение на правата на човека към Турция, като например чрез споразумението за реадмисия. Не казвам, че не бива да има споразумение за реадмисия с Турция, и всички сме съгласни, че облегчаването на визови режим е много важен. И да, вярно, че последната година бяха извършени много важни политически реформи, но те бяха поставени на второ място от, проте... от ще протестиращите в парка Гези и а, ограничаването на свободата в интернет пространството. И аз бих искала да, при, да ви припомня смъртта на 15 годишният протестиращ след а, използването на съзотворен, съзотворен газ. Надявам се, случващото се страната да не възпрепятства провеждането на свободни и мирни избори. Освен това, по-нататъчният напредък със сигурност ще бъде поставен под въпрос от настоящият корупционен скандал, който показва, че има проблеми с съдебната система в страната. Пак казвам, ролята на Европейския съюз може да бъде много по-голяма, ако много ясно вземем позиция за евентуалната възможност за членство на страната в Европейския съюз. Ще имаме много повече влияние, ако заявим ясно, че ние ще приемем Европе... Турция в Европейския съюз, ако тя покрие критериите от Копенхаген. Това е единственото, което има значение. Държавите членки трябва най-накрая да вземат ясна позиция в тази насока. Благодаря ви. E Благодаря. От името на ЕКР, господин Ван Ройден, минути и половина. Благодаря, госпожо председател. В края на този месец ще има общински избори, а след това по-късно тази година ще има президентски избори. Знаем, че в региона върлува криза и вижда се колко е важно отношението на Турция с Европейския съюз. Въпросът е какви сигнали да изпратим, какви сигнали искаме да изпратим. Ясно е, че много от нас искат да видят основни промени и в Европейския съюз. Нека е, престанем с е, тази политическа интеграция. Нека подобрим конкурентоспособността си. Ние сме много загрижени от свободното движение. Но може би нашите граждани предпочитат гаранциите на НАТО, отколкото гаранциите на Европейския съюз в областта на отбраната. В този дискурс трябва да видим и отношенията си с Турция. Много е в наш интерес да направим всичко, което можем Турция да продължи като една стабилна демокрация, основана на пазарната економика, ориентирана към Запада и съюзник на НАТО. А Европейския съюз от друга страна се фокусира върху единния пазар и една доста, де, де, фраг, е, една доста фрагментирана структура. От на тази основа, нека обаче изпаратим положителен сигнал към Турция, да отворим е, е, главата в енергетика, да дадем хуманитарна помощ за бежанците в Турция и да продължим е, разговорите за е, събирането, обединението на Кипър. Това би укрепило доверието между турци и гърци и смятам, че гръцкото председателство на съвета също може да е много конструктивно в тази област. Има синя карта към вас. Приемате ли? Да. Чефри, може ли да обясните следното? Ние правим от Европейския съюз една гъвкава структура, където, ето, например, Обединеното, Обединеното кралство е по-резервирано, а докато има други е, страни, които са съгласни по, е, да има по-силно сътрудничество. А какво прави Турция? Турция би била на същото равнище като Обединеното кралство, т.е. създава се една предпоставка, ясна предпоставка за Европа на няколко скорости. Това добре ли е според вас? Отговорът. Микрофон на обичате. Мисля, че сте прав. Това е точно формулировката, която някои граждани е, използват. Аз не бих казал, че концепцията за няколко скорости е добра. Това, което обаче аз предпочитам да кажа е а, многоцентрична система, система, която предполага избор, избор като от меню. Е, някоя държава членка може да си изпере определена интеграция в определени области и да е резервирана към друга. Мисля, че това би, било, би улеснило Турция да стане член на Европейския съюз. Благодаря, казва председателката. А сега е, Хаче Георгио. Благодаря ви. Винаги е истинско предизвикателство човек да се изказа, изкаже след господин Ван Орден, който може би е най-големият защитник на Турция в НДП. Ние обаче смятаме, че събитията в Турция трябва много сериозно да ни притеснят. Защото настоящият конфликт в Турция не бива да представлява стъпка назад за Турция. А процесът на реформи в страната в момента не е в интерес на най-уязвимите граждани и се надявам вследствие на тези реформи те да не се върнат в най-тъмните времена на средновековието. Трябва да съблюдаваме за това, че Турция спазва своите ангажименти. Благодаря на докладчика. Ясно е, че имам възможност за напредък, но няма смисъл да се надява, да се настоява с отваряне на глави 23-24, както настоява Турция. До момента, в който страната не приложи протокол, който вече е подписва по отношение на Кипър и докато не признае суверенитета на страната. принципът, че правото е на страната на по-силния доведе до а, окупацията на Кипър от страна на Турция. Ние искаме да приключим с преговорите за Кипър, защото ние сме тези, които живеем в условия на окупация и на разделение. Ето защо ние очакваме в международната общност и от Европейския съюз да покажат солидарност и да намерят решение чрез разделянето на острова на две зони да се, да се намери решение на този проблем, за да можем ние да живеем в един единен остров без разделяне и без военни зони. Ето защо не бива да се позволява и пряката търговия с окупираната част от Турция. Резолюцията, посветена на Фамагуста, и спирането на незаконната колонизация на острова е това, за което ние настояваме. Благодаря ви сега от името на Европа Свобода демокрация, господин Села Враг, с минути и половина. Благодаря. Аз подкрепям доклада. Той е продължение на предишни доклади, описва ситуацията в страната. Мисля, че е, докладът дава добра представа за това какво се случва в страната. Наистина, Турция е много важна страна в Близкия изток, но въпреки това трябва да се каже, че е много далече от европейските стандарти и ценности. Докладчицата правилно казва, че ситуацията в, в Търция е буди загреженост. Имаме скандали, имаме корупция, имаме различни проблеми с а, правата на малцинствата и разделянето на властите. Имаме пример, съвсем скорошен пример а, с тайните служби и с а, забраната на интернетни страници. за 8 последователни години Турция не прилага протокола на, асоция... на споразумението за асоцииране и въпреки това все още Турция нарушава териториалните води на съседни държави и не зачита някои от правата на съседните държави. Всичко това говори за себе си. Искам да кажа, че през 2013 година а, е, Европейския съюз даде 900 милиона евро като предприсъединителна помощ за а, Турция. Дипломатическият език е понякога прекалено фин и понякога забавя процесите. Благодаря. Моля ви, придържайте се към времето за изказване. Господин Лизък има думата сега. Извинявайте, поправя се председателката господин Штрасен. Благодаря, госпожо председател. Е, е госпожо председател, Доклада за Турция не е решение само по, само по себе си. Знам, че Турция никога няма да стане член на Европейския съюз и никога не бива да става член на Европейския съюз. Факт е, че нещата в страната се влушават, репресиите стават все по-силни. Свидетели сме на корупционен скандал, свързан с високите етажи на властта, с проблеми в съдебната система – и очевидно ограничаване на свободите. В този контекст няма никакъв смисъл Европейската комисия да продължава да действа по подобен наивен начин. Смятам, че преговорите за присъединяване към Европейския съюз трябва да бъдат спарени. Въпросът е защо Европейската комисия не си върши работата и защо продължава толкова много да държи на своята скъпа проект за членство на Турция в Европейския съюз. Трябва ясно да заявим, че ислямската държава Турция, която в която в момента има репресиран решив, никога няма да стане член на Европейския съюз. И хората гласували за моята партия подкрепят тази позиция. Благодаря ви. Думата има господин Лизък за минута и половина. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie ministrze, panie komisarzu. Mówię tutaj oczywiście. Благодаря господин председател, господин министър, господин комисар. Аз говоря като европеец, а не непременно като полски, полски гражданин. Но защо казвам полски гражданин? Защото Турция и Полша празнуват 100 годишнината от започването на дипломатическите отношения. Полско-турските отношения винаги са били добри. Турция защитава полското а, посолство в Турция срещу нацистите, така че имаме много-много примери на, добро, на добри отношения. За това бих искал да се обърна към Турция, да предприеме необходимите, необходимите дейности, за да изпълни всички критерии за една кандидат страна. Имам предвид тук копенхагенските критерии. Турция трябва да покаже, че уважава европейските ценности, ценности като правовата държава, демокрацията, върховенството на закона, борбата срещу корупцията. Турция трябва да се съсредоточи върху провеждане на реформи, които да поощрят развитието на процеса на присъединяване и особено реформацията, реформирането на съдебната система. Благодаря думата, е господин Хауит, за една минута. Благодаря, госпожо председател. И аз а, започвам с а, почитане на паметта на Буркин Ерлан, който на път а, към хлебарницата беше убит от полицейски служител. Той беше на 15 години и днес почина след продължителна кома. Според Amnesty International, International този акт на насилие се е вписал в цяла една поредица от засилване на репресии. В Турция в момента се прилага организирана репресия над протестиращите. Миналият месец бяха арестувани редица представители на турски синдикати, защото са се опитали да се борят за правата си. За целта се използват и законодателство за борба срещу тероризма. Ето защо аз също така се присъединявам към осъждането на блокирането на сайтове като YouTube и други веб страници, които представляват нарушаване на свободата на достъп до информация. Съгласно Human Rights Watch, Европа европейското правителство, турското правителство има много силен контрол на съдебната система и е ясно, че Турция може да, по, да постигне много по-добри по-добро управление от това. Благодаря ви. Думата има колегата Дав за минути и половина. Е, Господин Дав, госпожо председател, кризата в турската държава нараства. И то не само поради пропаста между Фетула Голан и Ердоган. Аз мятам, че този доклад трябва да спомене този аспект на кризата. Господин Фюле говори за сериозна загриженост, но аз за съжаление трябва да кажа, че тази загриженост е толкова сериозна, че в крайна сметка се оказва, че Турция просто престана да изпълнява копенхагенските критерии. През есента ще има нова комисия и нов парламент и те ще трябва да вземат решение. Дали да продължат този така труден и забавен процес на присъединяване. Трябва да помислим дали може да се предложи някаква альтернативна форма на членство на Турция, а не пълно правно членство. Може би това би било по-подходящо решение, за Турция и за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Господин Балтер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Но 18 април 2007 година беше отбелязан наистина черен ден за протестантската общност, защото тогава петима млади турци изляха омразата си и атакуваха трима беззащитни християни. От този ден нататък, господин комисар, тази малка общност е в стояние на шок, защото беше въведен нов закон, и тези петима престъпници, убийци бяха пуснати на свобода. Разбирате, че протестантската общност е в шок, защото тези престъпници по време на процеса отправиха ясни заплахи към близките на жертвите. И адвокатите, медиите и тези хора сега са отново на свобода. Протестантите в Турция Получих едно открито писмо, което подчертава това, се страхуват за свободата си, питат се какво е правовата държава в Турция. Така че, господин комисар, обръщам се към вас с молба да поискате от турските власти да продължат този е, процес е, и е, така, че тези е, хора, тези престъпници да попаднат в затвора. Аз съм е, член на делегацията из Израел и отбелязвам и антисемитските настроения в турската, турския печат. Наистина за някой, който иска да стане член на Европейския съюз, не може да не спазва така тези принципи и ценности. Следващият оратор, колегата Стадлер, за една минута. Подкрепям това, което каза господин Пелдър. Искам да направя препратка към протестанта Тилман Гескен. Той е един от тримата които колежката споменате, били е, измъчвани часове наред, след което са им прерязали гърлата. Ужасяващо престъпление и виновните се ширят на свобода. Това е Турция, която искате да внесете в Европейския съюз. Ми поздравление! Тази Турция, при която, е, в която се случва всичко. Ситуацията се влушава от, от последния път, когато говорихме за Турция с този интернетен закон, с този закон за съдебната система. Всичко се глушава в, в Турция, всичко е възможно. Ако това се случи в Русия, ще има много протестни е, вълни. А защо? Защо се случва? Защо това е така? Защото е, вие е, имате економически и търговски интереси. Това е морала на Европейския съюз. Става дума за това кой какво прави и кой какъв е. Аз ви гарантирам, е, австрийците ще гласуват съответно на изборите и ще отхвърлят такова едно поведение от страна на Европейския съюз. Благодаря. Е, минута и половина Милан Мон doy la enhorabuena a ria oomen por su informe completo и. Благодаря. Поздравявам госпожа Омен Ройтен за този толкова пълен доклад. Изразяваш един дълъг процес при който държавата беше принудена да предприеме значителни реформи. Трябва да, продължим, да се продължи по този път, а не да се отстъпва по отношение на правосъдието, правовата държава, правата на човека. Това са основните стълбове на една демократична държава. И турските власти трябва да са наясно с това особено в сегашния толкова деликатен труден период. Трябва да е, отчетем е, позицията на докладчика и на е, господин комисаря за отново отваряне на 23-та глава. Що се отнася до подписване на договора за реадмисия, Турция играе изключително важна роля по отношение на мигрантските потоци към Европейския съюз. Визовата политика трябва да бъде координирана с тази на Европейския съюз, що се отнася до трети страни. Не знам дали е така. Ние не трябва да забравяме и другите случаи, арабската пролет и други подобни събития и държави и трябва да продължим по тази политика на диалог. Благодаря колегата Копа. Благодаря ви, госпожо председател. Днес в 7 часа сутринта, в същия ден, в който обсъждаме бъдещето, европейското бъдеще на Турция, едно 15-годишно момче почина в болница в Истанбул. Той беше атакуван с с отворен газ по време на демонстрациите за парка Гези и той дори не участваше в протестите, той просто бе, беше излязъл да купи хляб и след продължителен период на кома момчето почина. Семейството а, се опитва да постигне наказание за извършителите тези престъпления, но до момента резултати няма. Настояваме и за прозрачност и за справедливост, но в момента няма отговор на тези искания. В момента има разследване за корупция срещу господин Ердоган, което показва колко се влушава положението в страната. И смъртта на този младеж днес в Турция показва необходимостта от засилване на демокрацията в страната и а, е, засилване на правата на човека не само в Турция, но и навсякъде другаде. Благодаря. Географск, от географска гледна точка Турция е до 90% в Азия, но а, е, правителството е, на Турция се опитва да реагира сякаш 100% е в Близкия изток. Е, министъра на правосъдието има правото да назначава и да уволнява прокурори и съди. Има над 40 журналисти в затворени в Турция. Аз Говорих с турски партньори и виждаме, че и в диалога с между Турция и комисията турците не обръщат внимание на нашите аргументи. Накратко, Турция не защитава, не застава зад нашите ценности. Турция е прекалено голяма, прекалено бедна, прекалено авторитарна, за да стане член на Европейския съюз. Не разбирам защо има гласове за присъединяването на Турция. Господин Стоянов. Благодаря, госпожо председател. Какъв напредък, колеги? Нима Турция да призна армейския геноцид? Не. Признали ли петвековния български геноцид? Не изплати ли компенсациите дължими от нея за конфискацията на тракийските бежанци през 1913 г.? Не. Освободи ли журналистите, които държи в затвора? Не. Ратифицира ли споразумението за реадмисия? Не. Сега да минем към положителните в кавички неща. Смаза ли Турция протестите в Истанбул? Да, смаза ги с полицейска сила е тогава с какво е различен ердоган от янукович? ами с нищо! продължава ли турция да окупира част от кипър? продължава да окупира част от кипър. къде са положителните развития? направи ли нещо турция за премахване на насилието срещу християните в нея? не! преговорите с турция трябва да бъдат спрени незабавно. финансирането което тя получава трябва да бъде спряно незабавно. не на турция в европейския съюз! Благодаря. А сега колегата Джанако. Благодаря ви. Изслушах изявленията на комисията и на съвета много внимателно. Фактът е, че докладът за напредъка на Турция съдържа много няколко положителни елемента, и някои положителни оценки за развитието в Турция. В момента обаче някои от тези положителни изводи в момента противоречат на действителността. Факта, че няма политическа стабилност, както и при скандалите около ет, етичността на управляващите, протестите и репресиите срещу протестиращите и арестите срещу журналистите, всички тези въпроси Нека да си представим, че всички тези проблеми са свързани, на няк... свързани и се дължат на някакви вътрешни проблеми. Нека да кажем, че те се дължат сам... Има обаче други проблеми, които властите могат да разрешат, като например да признаят всички държави членки на Европейския съюз или да прилагат протокола. Това са действия, които по принцип би трябвало да отговарят на целите на Турция. Предполагаме, че Турция иска да стане член на Европейския съюз, но в момента Турция иска да го постигне без осъществяването на каквито да е било реформи. Това обаче е много сериозен политически въпрос, който трябва да бъде разрешен по политически начин. Разбира се, усилията за сближаване с Европейския съюз помагат на Турция да постигне напредък на повърхността, но съществените проблеми продължават да, да съществуват, а именно Турция иска ли да постигне реален напредък или не. Благодаря ви. Колегата има колегата с Софоклео за една минута. Турция продължава да държи затворени журналисти. Това са хора от пресата от медиите. Тоест Турция репресира журналистите, но освен това и хората на улицата. Хората е, умират заради Ердоган. Ето това малко момче. Турция по принцип е антиевропейска в политиката си. Турция не признава резолюциите на ОНЕ, не, не признава Република Кипър, не признава международни споразумения. Докладът не е съвсем балансиран. Докладът описва определени развития, но няма предложения, които да направят страната по-демократична. Европа трябва да реагира. Не бива да отваряме глави 15.23.24. Трябва да изпратим сигнал. Дойдо е, дошло е времето да изпратим ясен сигнал за Турция. Благодаря, господин Бинев. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, господин Куркулес. Уважаеми колеги, стотици хиляди граждани от Тексим и Гези заявиха, че в Турция демокрация няма. Правата и свободите се показват както и свободата на събиранията на словото на медиите свободата на социалните мрежи. корупцията е навсякъде по високите етажи на властта. правителството се меси в съдебната система и репресира всеки опит за критики. примери са делата ергекони чук и други. турция нарушава суверенитета на българя използвайки голямото си мюсюлманско малцинство за да накара натиск върху националната ни политика и провеждане на неоосманска политика и стратегия тя е официална държавна политика и предвижда бившите територии на османската империя да станат икономически политически и духовно зависими от турция и исляма. смятам че турция няма място в европейския съюз докато не проведе дълбоки конституционни и знакови реформи водещи към демокрация и не даде гаранции за светския си характер. друго неотменимо условие е да започне истинска и честна открита политика на добросъседство равноправност и ненамеса във вътрешните работи на българя гърция и кипър. благодаря ви. Благодаря. Тео Караос за минута и половина. Благодаря. Господин комисар, вие искате да повярваме на турците. Но непрекъснато новините ни заливат с негативни послания. Искам да ви напомня, случая за двата кораба, турски кораби, които нарушиха териториалните води на Кипър. Окоръжаваме това, което каза комисия, комисара в миналото, че Кипър, кипърския въпрос трябва да се реши, но Кипър не е непременно пречка за присъединяването на Турция въпреки че тук става дума за окупация, за инвазия и това не е двустранен въпрос. Ние очакваме от Европейския въпро... парламент да се намери решение, да дадете рамка за решение на този проблем. Правата на човека. Това е ценност, за която трябва да застанем. Вчера е НП говори по този въпрос. Това, драги колеги, което предлагате, което предлагате вие като рамка, това може да се тълкува по всякакъв възможен начин. Да дава възможност на Турция да прави каквото си иска. И да се намесва в кипърската економика. Този доклад не, изобщо не отразява реалността, както и настоящата дискусия. Благодаря. Ние, тези, които следвахме развитието на събитията в Турция, чухме сега, че и Турция, в Турция демокрацията е ощетена. Има Естествено, отговор, отговорните, отговорните за престъпления трябва да бъдат подведени под отговорност. Естествено, застипваме се за освобождаването на журналистите, но онези, които са заподозрени, че са убили, убили ам, съди или членове на правителство, те са освободени. Сега не е ясно в какво да вярваме, не е ясно каква е истината. Нещата се променят, променят се в зависимост от вестника, който публикува фактите и ги тълкува. Самите турци, е, турски граждани губят вярата във върховенството на закона. Турция трябва да се върне към реформите и да положи всички усилия, за да възстанови независимостта на е, съдебната система, така че и турските граждани да повярват в нея. Благодаря. Благодаря за минута и половина. Господин Стир. Стир. Дължен честитът. Госпожо председател, най-напред бих искал да благодаря на докладчика ни за много добре балансираният доклад. Турция е много важна страна за Европейския съюз, в частност за страни като Харватия, поради географското и разположение и поради ролята, която те играе в новата структура на мира в тази част на Европа. Европа е ключов и Турция е ключов играч в региона и тя го доказа с участието си в а, разрешаване на конфликта в Босния и Херцеговина и продължава да го прави. Често обаче чуваме гласове от турските управляващи, които са в друга насока. Усеща се, че Турция иска да засили своята зона на влияние в, в териториите на бившата Османска империя. Чухте какво твър... заяви господин Ердоган, именно, че неговата победа на изборите е толкова важна за Истанбул, колкото и за Сараево и за други столици в региона. Подобна риторика не, никак не ни хареса. Тук не говорим за бивши феодални владения, а говорим за демократични държави. Не искаме да се връщаме към Османската империя. Турция трябва да зачита европейските норми и изисквания и затова аз приветствам фактът, че Турция е приканена да сближи своята политика по отношение на Босна Херцеговина с политиката на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Думата има благодаря, госпожо председател. Турция, Турция е един от най-големите партньори на Европейския съюз в Близкия изток. Турция е член на НАТО и от години Турция се опитва да се присъедини към Европейския съюз. Текат преговори. И докато траят тези преговори, нещата ние могат да се променят. Ние може да променяме, да имаме влияние върху тези промени. Ясно е, че има много какво да се направи в областта на човешките права, демокрацията. Въпреки това. Има прогрес, особено що се отнася до малцинствата. И аз не говоря само за кюртското малцинство. Говоря и за иракските турци. Но има загриженост по отношение на журналистите, по отношение на свободата на словото, по отношение на насилието спрямо опозицията. Без решение на тези проблеми Турция изобщо не може и да си помисли за членство в Европейския съюз. Същото въжи и за решаването на кипърския проблем. Имаме информация относно забрани на страници в интернет. Може би министър-председателят ще се откаже от този свой опит. Това би било правилен, правилен жест. Турция е важен партньор за всички нас. Това е така. Особено във време на криза. Благодаря. La parola all'onorevole Peterle, un minuto e trenta. Господин Петърле, минута и половина resnično bom obžaloval kolegice ria oomen ruijten Разбирам ли правилно, че това е последния доклад на докладчицата? Това е жалко. Аз искам да й благодаря специално, защото този доклад е много балансиран и много компетентен. Няма да се спирам на подробностите. Ще направя няколко общи забележки. Процесът на споразумение се случва в много, ком, много сложни, в много сложна обстановка. Обстановката е сложна и в региона, и в Европа. Но независимо от това, този процес доведе до реформи Задава се и въпроса за вътрешната консолидация на Турция. Искам да напомня демократичния пакет като нещо положително, въпреки че според мен въпроса за елевитите не е взет предвид. Петия пакет за съдебната система бе кодифициран и има демарт за подписване на Европейската конвенция за човешките права. Аз съм по принцип за е, визова либерализация. А сега, е, що се отнася до разделението на властите, трябва ни по-добра дефиниция на това какво е престъпление, какво трябва да се наказва в Турция. E ora do la parola agli oratori che l'hanno chiesta con il catch di AI. Mi raccomando, un minuto. Onorevole... И така преминаваме към колегите поискали думата в процедура спонтанни изказвания. Госпожа Корола има думата. Госпожо председател, научихме за смъртта на този 15 годишен младеж след резултат на събитията в парка Гези. В доклада за напредъка се говори за събитията в цяло, но не трябва да се забравя и това, което се е случило в парка Гези. Това, което ме притеснява, са декларациите, заявленията на Ердоган, който казва, че няма да спази обещанието си и ще се кандидатира за четвърти път. Очевидно, че няма да спазва тези си обещания. И властта наистина може да разболее хората и е добре а, той да а, напусне. Благодаря. Госпожо председател, Смятам, че малко сюрреалистична тази дискусия тази вече. Всъщност това е бала на лицемерите, защото всичко, което чуваме от един час насам са отрицателни оценки на сегашната ситуация, съдебната, политическата, образователната и а, религиозната сфера, всичко е отрицателно, негативно. А какво се предлага в доклада, нека да отворим повече глави. И тази иллюзия, че ще въздействаме върху процесите, отваряйки глави в преговорите, това е абсурдно. Турция наистина е голям, важен партньор. Всъщност, отваряйки нови глави, ние даваме права на едно правителство, което вари по погрешен път. И всъщност този парламент не е избран от турците и за турците, а от гражданите на Европейския а, съюз. И трябва да върви именно по този път. Благодаря, госпожа Люб. Председател, господин комисар, дискутираме доклад обхващащ очакванията на европейския съюз от турция. силно съм обезпокоена че докато в брюксел нееднократно получаваме уверения от турска страна за желанието да се работи по посока изграждане на добросъседство включително на балканите водещи турски политици продължават да отправят послания които поставят под съмнение суверенитета на независими държави това не са измислици това са реални факти. докладът призовава турция да изпълнява ангажиментите поети към международни спогодби. това е изключително важно защото турция продължава да не изпълнява ангажиментите си към българя по анкорския договор свързан с обезщетяването на българските тракийски бежанци. независимо от резолюцията на европейския парламент от две хиляди и г. напредък по този проблем няма. защо? комисията мълчи. това е дефицит на турската политика който трябва да се преодолее. европейският парламент трябва да защити правата на своите европейски граждани. положителният сигнал към турция трябва да включи този проблем. благодаря. Европ... Мисля, че преговорите с Турция трябва да продължат независимо колко дълго ще траят. Ситуацията с преговорите е правилна, вярна е. е. Всички кандидат страни трябва да се справят с е, едни и същи критерии. Вярно, резултатите при Турция не са добре. Но трябва да се обединим около тези аспекти, които са интересни за двете страни. сигурността на търговията и енергетиката, например. В момента има около половин милион беженци от Сърбия в Турция, затова Турция е интересна за нас. Също така обаче е важен е въпроса за Кипър. Не бива Кипър да е изолиран, а освен това визовия режим би трябвало да се либерализира според мен. Благодаря. Следващият колега. Тя не пише. Госпожа Пападопова. Госпожа председател, може да се опитвате да разкресявате ролята на Турция, но събитията сами говорят за себе си. Скандали, корупция, нарушаване на правата на човека, неспазване на копенхагенските критерии. Докладът, който разглеждаме, само отбелязва напредъка и не предвижда никакви санкции. В него се настоява за отваряне на преговорни глави без да се изисква от Турция да приложи протокола от Анкара, без да се очаква подписване на споразумението по УНКЛОС и без да се сложи край на окупацията на Кипър. На практика ние просто пренебрегваме заплахите, които отправят Турция към Кипър и фактът, че турски плавателни съдове нарушават нашите териториални води. Турция държи в Магуста в ръцете си и въпреки резолюция 550 те продължават с нарушаването на правата на човека и продължават да заплашват Република Кипър. Турция нарушава международното право, комисар Фюле, но тя по никакъв начин не е наказана за своите действия. Това е обида за достижението на европейското право, както и за всички принципи, които ние поддържаме. За нещастие обаче Европейския съвет само хвали Турция вместо да се опита да санкционира и крайно време да си дам сметка за този факт. Благодаря ви. Благодаря госпожо председател. Ще спомена един факт, който ми се струва съществен в процес на присъединяване на Турция. Смятам, че е важно да подчертаем един факт, записан в текста. Не виждам как е възможно Турция да бъде приета без да се разви демократично конфликтът с Как Преговорите за разрешаване на може да бъде постигна само ако се постигне споразумение с ПКК. ПКК също трябва да спазва своите компромиса, а именно да поеме своята част от ангажимента, а Турция трябва да гарантира спазване на възможността за образование на турски язик и на всички, на всички турци езици на младсинствата. Трябва да се признаят етническите младсинства в Конституцията и също така да се премахне изборният прак. Благодаря ви. Думата има колегата Томашич. Još neko vrijeme voditi rasprava da li je Turskoj mjesto u Europskoj uniji, ali unatoč maglovitoj europskoj perspektivi ove države... Благодаря. Е, този въпрос ще продължи да ни занимава. Факт е, че Турция и Европейския съюз трябва да работят заедно. Турция е в НАТО, тя е на нашата външна граница и много има много предимства и негативи в отношенията ни с Турция. Но аз искам да се спра на един друг аспект, аспекта за отговорностите. Ето, например, в областта на а, наркотиците, които идват от Афганистан. Е, Турция е много важен елемент от този маршрут на наркотиците. Това, което правят турците за спиране на наркотиците, е, не е достатъчно. Това би било, например, един аспект за по-добро сътрудничество. Eh, Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. Господин Фюле има думата. Uh, Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми представители на председателството на съвета, Винаги съм си подготвил много добри заключителни изказвания за Турция, но много рядко съм ги използвал, защото дебатът винаги ме е карал да се замисля как мога да реагирам възможно най- уместно на всички различни изказани гледни точки. ще бъдат последните ми коментари по доклада за Турция пред този Европейски парламент и от мое име на позицията, която заемам. Затова ще си позволя в лично качество да се спра на три елемента. Първо, има само един начин за присъединяване към Европейския съюз. И това изпълняване на всички глави в преговорите. Няма как да се правят изключения по отношение на основните права, върховенството на закона, отговорността, отчетността и разделянето на властите. Няма преходен период, няма съкратена процедура. Няма начин да не се зачете този процес, основаващ се на ценностите. Процес, в който условията и тяхното изпълнение са основен инструмент, с който разполагаме. Винаги съм очаквал Европейският парламент да задава правилните въпроси и да ми помогне да намеря правилните отговори. но няма да помогнете нито на мен, нито на моят наследник, ако продължавате да твърдите, че трябва от една страна да имаме повече да имаме по-високи очаквания и от друга страна да ограничаваме отварянето на нови преговорни глави. Защото именно чрез преговорите за присъединяване и чрез отварянето на отделните глави аз мога наистина да отговоря на най- важният въпрос. Няколко пъти съм го чувал преди, преди, но не и днес. И въпросът е, искаме ли Европейския съюз да продължава да сложи за пример за реформите в Турция или не? Това е истинският въпрос. Второ, Няма друг начин да се намери цялостно решение на проблема с Кипър, освен чрез принципите, на които се основава Европейският съюз. И с радост установявам, че с подкрепа от турска страна свидетели днес на напредък. Днес се срещнаха преговарящите в зоната, която е под протектората на ООН и те ще продължат преговорите до 14 март. Потвърдиха, че на 31 март 2014 година ще има среща на ръководителите на преговорите. И трето – Един 15 годишен младеж и редица от вас споменаха неговата кончина след 260 дни в кома, след като беше улучен с бомба с отворен газ, изстрелян от полицейските власти срещу протестиращите. Неговата смърт е истинска трагедия, но тя ни припомня, какви са надеждите и стремежите на турските граждани. За мен тези стремежи винаги ще са били и винаги ще бъдат водеща светлина във всички усилия, които полагам. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин министра Куркулас. Благодаря госпожо председател. Благодаря на парламента за тази интересна дискусия. Вижда се, че е важно да реформите в Турция да продължат, да ги поощряваме. Най-добрият начин е да вървим напред и смятам, че трябва да продължим напред. По отнош... Както виждаме, от решението на парламента. И двете страни могат да получат много от реформите в Турция. Председателството с държавите членки и комисията преполага всички усилия за това реформите в Турция да продължат. Турция е важен партньор на Европейския съюз. и подобряване на ситуацията в страната ще е от интерес на всички нас. Сега отварянето на глави, това не е само цел. Това е резултат от дълъг процес и Турция много добре знае какво трябва да направи. Турция е говорила с комисията, с, съвета и на двустранни начала с отделни държави членки. Ясно е, че реформите трябва да продължат. Реформите по отношение на върховенството на закона, уважаването на човешките права и съгласуваността и спазването на международните споразумения. Разширяването е между правителствен процес и напредъкът зависи главно от Турция. Това никога не бива да го забравяме. Дали Турция ще успее да отвори или затвори дадена глава, това зависи и от съвета. Въобще не искам да ви напомня, че скоростта на преговорите ще зависи от желанието и способността на Турция да продължи напред. Ако искаме да се движим напред, ясно е, че ще трябва реформи и политически решения от страна на Турция. Искам да подчертая на това място, че Европейския парламент играе огромна роля в политическия процес. Желанието на турските граждани и на гражданите от държавите членки – е също важно. Защото това е исторически процес и той има нужда от подкрепата на гражданите. Благодаря. Имаме предложение за резолюция. Гласуването на доклада ще бъде утре. С това приключвам дебатите по този доклад.